Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, Скъпи колеги, заседанието е възобновено. Първа точка от дневния ред сега е докладът на госпожа Коми борба с забавянето на плащането по търговски сделки. И давам думата на госпожа Коми за 4 минути. Къде е госпожа Коми? Преди малко видях. Солибе, колеги, Така, скъпи колеги. Търсим госпожа Коми. Но тъй като имаме много работа днес, бих предложила да дадем думата на госпожа комисар Биенковска. Заповядайте, моля, госпожо комисар, имате думата. Госпожо председател, нека да започнем този дебат за забавянето на плащанията. Това е важна и значима тема, която има въздействие върху бизнеса. Малко думи за историята. Започна 95-та година с препоръка на комисията за търговските трансакции, защото забавата на плащанията действително беше защит, заплаха за бизнеса. През 2000-та година беше прията първата директива, така че през 2011 година директивата беше преработена и се поде по-сериозна борба с забавата на плащанията от страна на публичните дружества и бизнеса. Така че към днешния момент има подобряване на положението, но все още не сме се преборили с забавата на плащанията. Само една от четири фирми спазва сроковете за плащане. С други думи, 60% от фирмите в Европейския съюз получават парите си твърде късно и това е опасно. Половината от търговските дружества забавят плащанията си и ги забавят с повече от 90 дни. И за това 25% от забавените плащания са причина за банкрути. И в економиката е особено опасно да се забавят плащанията към малки и средни предприятия, които разчитат на тези средства. Дали това е слабост на директивата? Не смятам. Съгласна съм с докладчицата. Директивата е най-добрият инструмент за борба с забавата в плащанията. Настоящата комисия прилага стриктно директивата. От една страна започнахме активен диалог с държавите членки, предоставяхме насоки, обменяхме добри практики, но от друга страна не се колебахме и да предприемем по-строги стъпки. В момента имаше случая за а, процес по нарушаване на а, законодателството. Проблемът е, че забавата в плащанията е сложен проблем. Не може да бъде решен само по законов път. Аз мисля, че всяка промяна в а, законодателството трябва да бъде предшествана от оценка на положението и трябва да се съсредоточим върху това. Една част от забавата в плащанията са умишлени и това е нелоялна търговска практика да се забавят плащанията към доставчиците. Това е най- ефтиният начин на вземане на заем. Но, разбира се, този заем не е безплатен за економиката и се, и се отразява. Има каскадно умножаване на забавата на плащанията по веригата. Също така има и забава на плащанията във връзка с публични договори. Има дълги административни процедури, които изкуствено забавят плащанията и това е особено вредно за малки фирми, които зависят от договорите си с публични служби публичните а, институции а, дори са по-виновни от а, частния бизнес за забавените плащания. А, има и а, друга посока на забавяне на плащанията от фирмите към данъчните органи. А, има и факторът страх при малките фирми те не използват правата, предвидени в директивата и приемат често несправедливи търговски условия от по-големите предприятия. От това са засегнати 70% от дребните а, бизнеси и това се превръща в предприемаческа култура трябва бизнес секторът да бъде свободен, но не бива да бъде за сметка на кредиторите. Опитваме се да изградим повече отговорност в културата на разплащане и да защитим свободата на бизнеса от друга страна. Опитваме се също така да прокараме по-строги политики, които да гарантират навременното плащане. Има доклади по собствена инициатива. Комисията също така е направила преглед на директивата. В директивата се призовава към култура на навременно плащане. Аз смятам, че това трябва да бъде крайната ни цел. Навременното плащане осигурява финансовите потоци в економиката, които са безпрепятствени и се радвам, че в доклада се призовава към добри практики на навременно плащане. И преди да завърша, ще кажа няколко думи за добрата работа на докладчицата госпожа Коми и на докладчиците в Сянка. Те трябваше да се справят в кратки срокове и резултатът е много задълбочен, много балансиран доклад. Благодаря и на председателя Таяни за приемането и началото на прилагането на директивата. Радвам се сега за предстоящия дебат по този доклад. Благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата на докладчицата госпожа Коми. Заповядайте. Госпожо председател, преди всичко искам да ви помоля за извинение. Бях разбрала, че в 6 часа ще започне дебата и моля колегите и вие да ме извините. Не вече моля за извинение, госпожа комисар. Благодаря на колегите, които ми помагаха при подготовката на този доклад защото, както чухме, това е важен и деликатен въпрос. Това е нещо, което също е много важно за оцеляването на нашите европейски предприятия. Първият въпрос, който поставяме е как да измерим състоянието, здравословното състояние на бизнеса и економическото и финансово му състояние. Разбира се, знаем, че бизнесът може да инвестира в растеж и работни места, да носи печалба. Но в момента много европейски предприятия, особено малките и средните, които са тъканта на нашата економика, се сблъскват с изключително много пречки. Те продължават да изпитват последиците от кризата. И една от тези пречки е забавянето на плащането от страна на други предприятия или органите за обществено управление. 60% от предприятията в Европа получават плащане по-късно, отколкото е посочено в договора. И това се посочва от предприятията, че като 62% от общите им затруднения и И половината от случаите на забавяне се дължат на забавяне от страна на органите за обществено управление. И много често това забавяне се дължи поради асиметрия в положението на двете страни. Ако плащанията биха се извършвали своевременно, щяхме да избегнем проблеми, каквито имаме, например, в Италия. Имаме случаи, на предприемачи, които са се самоубивали. Те са фалирали поради забава на плащане. Разбира се, това води, освен човешките трагедии, и до загуба на работни места, до прехвърляне на предприятия в други държави. Така че, възоснова на тези съображения, ние решихме да положим повече усилия в това предложение, за да се гарантира това, че плащанията се получават в рамките на 30 дни. И също така искахме да гарантираме повече прозрачност, когато става дума за поведение в областта на плащането. Следва да дадем висока оценка на тези, които плащат своевременно. И трябва да насърчаваме и да популяризираме нези, които плащат своевременно. Трябва да сме наясно с това, че много малки и средни предприятия фалират поради забавена плащане от страна на публичните органи. Альтроси. И също така, те не могат да се възползват от различни форми като под, на подпомагане, като факторинга, например, нещо, което не съществува в Италия. Можем да все получим от примера на Испания, нещо, което ще видите в моя проектодоклад, защото когато органите за обществено управление не могат да платят, държавата се намесва и тя плаща въпрочната сметка. Следва такива неизрядни плаци, публични органи да бъдат изключвани от списъка на органи, които имат право да обявяват търгове по обществени поръчки. Смятам, че ако всеки плащаше задълженията си своевременно, щяхме да спестим 58 милиона. Можем да го направим и трябва да го направим. И можем да постигнем прекрасни резултати. Госпожо Коми, казва председателката. Ще приемете ли синя карта? Да, заповядайте, господин Прена. Преда. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да попитам защо румънското председателство на съвета днес не е представено тук. Госпожа Коми се обръща към държавите членки и същото вършеше и когато обсъждахме доклада на господин Теликабра за основните права, румънското председателство не беше представено. Много е достойно за съжаление това, което се случва. Госпожо Коми, Никой не ми е казвал защо не присъства румънското председателство, но смятам, че това показва неуважение към европейските граждани и предприятия. Установявам, че много председателства не присъстват тогава, когато трябва. И на мен ми се трува несправедливо да се забелязва това отсъствие само при едно председателство, а не във всички такива случаи. Трябва да има равнопоставеност. Сега преминаваме към ораторите от името на политическите групи. Първият е господин Шваб, мисля минута и половина за НП. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата. Познаваме се отдавна, госпожо председател. Аз също а, забелязах а, а, други председателства, които не са присъствали, така че тук не сте прави. Аз а, обърна внимание на това, че а, има просрочени плащани, забавени плащани от 180 дни между а, различните части на Европа. Виждаме, че след промяната на директивата по време на последния ни мандат, действително се намали срока на забавата. Но това забавяне на плащанията винаги е проблематично и е свързано с економическото развитие. И в доклада на госпожа Коми се казва ясно, че малките средните предприятия и древните бизнеси страдат най-много от забавата в плащания. Така че те а, е, са специално споменати в а, е, този доклад. Трябва да има и възможност за изключения, когато предприятията са се договорили помежду си. Това е част от свободата в Европейския съюз. И също така трябва да внимаваме да няма различни правила за различните сектори от економиката. Тоест за пътниците във въздухоплаването, а, да има различни разпоредби, както е сега. За всички трябва да въжат едни и същи срокове. Благодаря. Госпожа Грапини има думата от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Преди всичко искам да кажа, че като доклад на групата на социалистите и демократите, дебатът по доклада се провеждаше в много добра атмосфера, без да се преследват политически цели. Искам да благодаря на госпожа Коми за доброто провеждане на преговорите. Госпожо комисар, директивата от 2011 година не постигна своите цели. Тя не успя да намали тези забавяния в плащането. Беше обсъждан този доклад и от гледна точка на МСП и видяхме, че това е наистина сериозен проблем за МСП, които нямат достатъчно силна позиция при преговорите с по-големи търговски дружества и с държавата. Ще кажа същото, което каза госпожа Коми. Трябва да има компенсации. Не може да се допуска това публичните органи да не плащат на предприятията. Да, трябва да се подобри бизнес културата, но важно е органите за обществено управление на всички ниво да знаят, че не могат да си позволят да не плащат. Доволна съм, че постигнахме този бял списък, за който вече стана дума, за да има повече прозрачност. И трябва да има повече гаранции за малките средни предприятия, така че да не фалират. За това приветствам идеята за преработване на директивата. Благодаря, госпожо Грапини. Господин Рубих има въпроса с синя карта към вас. Приемате ли? Господин Рубих. С микрофон. Искам да попитам колегата Грапини дали не е възможно забавата в плащането се на Европейския съюз да бъде представен по прозрачно. В Европейския съюз има много програми и някои от техните участници много дълго очакват своите плащания. Може ли да направим един преглед в тази посока, за да сме сигурни, че и ние, като представители на Европейския съюз, плащаме на време. Госпожа, госпожа Гърпин. Благодаря ви за този въпрос. Преди всичко искам да кажа, че господин Рубик е един много активен депутат, който много работи в полза на МСП. Съгласна съм и госпожа комисара и аз внесохме едно непряко предложение, за което говореше господин Рубик, защото има забавяне и от страна на европейските институции, от страна на държавите членки спрямо МСП. Искаме да се приеме това предложение на комисията. Благодаря. От името на ЕКАРЕ господин Сулик има думата за минута и половина. Дякуем пекне. Zmluvná sloboda je jeden mimori... Благодаря ви. Свободата на договаряне е един от ключовите принципи между търговските дружества. Само така може да работи економиката. Сега обсъждаме дейности и действия, които всъщност пречат на търговската свобода. Е, защото е много важно е, какви са отношенията. Но същевременно политиците смятат, че те знаят най-добре, като често прибягват твърде свободно към регулирането. Разбира се, че има компании, които закъсняват в плащанията си, но би трябвало пазарът да реши този проблем. Е, в крайна сметка, доставчиците, клиентите, фактурите. Това са инструментите, с които трябва да се работи. Така че, вижте, обръщам се към Европейската комисия. Говорим за закъснели плащания, но самата Европейска комисия много се забави с плащанията си по всички фондове, е, които постъпват от Европейския съюз. Имаше забава на плащанията за селските стопани. Мисля, че и без вашата намеса обаче е, компаниите ще се оправят помежду си. Аз благодаря господин Селимович е, за две минути от името на АЛДЕ. Заповядайте. Much, благодаря, госпожо председател. Цялата европейска економика и особено малките и средни предприятия са засегнати отрицателно от забавянето в плащанията. Европейския съюз предприе мерки, имаме тази директива, и по този начин увеличихме ликвидността в економиката, но все още не сме постигнали целта си. В повече от половината държави членки не се спазва 30-дневния срок за плащане на фактури. Много малки предприятия не искат компенсация, защото се страхуват за търговските си взаимоотношения. В този доклад се предлагат мерки за подобряване на тази ситуация. Окоръжаваме държавите да приемат по-строги правила за разплащане и да има задължително, е, задължителна информация за разплащанията, бази данни в публичния сектор и в частния сектор. Е, трябва да има национални и регионални арбитражни услуги това не е намеса в а, работата на търговските дружества, а помощ за тях. Също така трябва публичните власти да плащат а, своите сметки. Понякога причините за забавянето са економически, понякога са политически. Но във всеки случай а, Навременното плащане ще помогне на държавите членки да спазват своите задължения и ще подобрят предприемаческия климат в държавите членки. Благодаря. От името на зелените, господин Шолтес има думата с две минути. Много благодаря, госпожо председател. Тук обсъждаме една много важна за економиката тема. Става дума за дисциплината на плаците. Като цяло и в ежедневието си виждаме непрекъснато, че забавенето на плащанията е реалност за много предприятия. А, а и цялата среда в Европейския съюз е враждебна най-много страдат малките и средните предприятия и последиците понякога са тежки. Често пъти чуваме, че търговски дружества фалират е, заради забавяне на плащането. Семейства страдат. Действително, трябва да оставим на пазара да регулира някои обстоятелства, но не бива да позволяваме злоупотреба с надмощието на големите предприятия над по-малките. Забавените плащания са само една от вредните търговски практики. Например, на дребните доставчици се връща без обяснения доставка. Така че наша задача в Европейския съюз е да защитим и по-малките дружества. Ще кажа и още нещо. Публичният сектор също е сред неизрядните плаци. И тук можем да постигнем доста голямо подобрение това е задача на държавите членки, но не бива да допускаме и Европейския съюз да допринася за това. От името на Обединената левица, господин Масталка. Благодаря, госпожо председател. Колеги, вече отдавна в Европейския съюз ежегодно стотици МСП фалират – очаквайки да бъдат изплатени техните сметки. Това забавяне създава много проблеми и това също означава закриване на много работни места. Директивата от 2011 година целеше да се подобри ситуацията. Искам да благодаря на докладчика за това, че толкова подробно описа ситуацията с прилагането на тази директива. Констатира се, че все още има много проблеми и пречки, свързани с прилагането на тази директива. Едва малък процент, само малък процент МСП са усетили положително въздействие на тази директива. Дами и господа, трябва много неща да се подобрят. Не съм съгласен с господин Сули, който току-що се изказа. Няма нищо по-лошо за МСП от администрация, която си измива ръцете. Подкрепям госпожа Коми и предлаганите от нея мерки. Трябва да си поставим за цел да гарантираме равенството на всички в обществото. И тъй като това е последното ми изказване в този парламент, искам да благодаря на всички, с които работих през тези години и любезно казва господин Масталко, това включва и преводачите. А пък аз ви пожелавам успех в по-нататъчната дейност. Сега преминаваме към индивидуалните оратори. Госпожа Фантун Хонштайн за минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Аз винаги съм подчертавала, че всъщност нашият живот непрекъснато се подобрява благодарение на Европейския съюз. Също времено ние откриваме ежедневно, че трябва да правим все повече и повече. Имахме успехи а, е, при геоблокажа и в други области и всички европейски граждани се възползваха от тези успехи. Днес ние разглеждаме изпълнението на директивата за закъсненията в плащанията. Много малки и средни предприятия имат проблеми заради неразплатени фактури. Някои от тях са изправени пред фалит. Да не говорим, че без друго те имат проблеми с неясни данъчни изисквания, ликвидност. Установяваме също така, че и директивата не се изпълнява достатъчно добре – нормите биха могли да бъдат много по-добре приложени на практика, но те са в ръцете на държавите членки. От тях зависи изпълнението на европейските норми. Затова нека призовем за по-голяма прозрачност, особено в поведението на платеца. Така и задлъжнелите лица ще бъдат насръчени да си плащат дълговете по-бързо. Разбира се, ние трябва да балансираме различните интереси. Първоначално заложените цели бяха свързани с защита на длъжника и това е съвсем основателно. В заключение ще кажа, че маките и средни предприятия са много важни за економиката и ние трябва да работим в тяхна полза. Благодаря ви. До сега се спазваше времето за изказвания. Нека да продължим по този начин, защото днес имаме наситен дневен ред. Господин Данти сега има думата за минута и половина. Госпожо председател, госпожо комисар, почитаеми колеги. Директивата от 2011 година за забавянето в плащанията имаше положителен ефект – средният срок на плащане на фактури се а, намали. Но въпреки това, малките и средните предприятия не биват обещетени за забавянето в плащането. Това в някои случаи води и до фалит на тези малки фирми. Това означава, че трябва да подобрим работата си, за да се отървем от тези вредни практики. Ще кажа няколко думи и за това, че предприятията, които предоставят услуги на публичния сектор, също трябва да получават парите си на време но трябва да има повече информация за малките и средните предприятия, за да се избегнат дълги административни процедури. Трябва да има задължително публикуване на информация, трябва да има и бял списък на изрядните плаци. Аз мятам, че навременното плащане е много важно – особено с оглед на лошите финансови резултати от тази година. Говорим, че искаме да запазим конкурентоспособността на европейските предприемачи и за това е важно да създадем среда, в която разплащанията са навременни. Благодаря госпожа Босойт за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, забавянето на плащанията е нещо, което задушава малките и средни предприятия, економическия растеж и иновациите. Малките и средни предприятия имат отчаяна нужда от пари. И забавянето на плащанията може да застраши самото съществуване на малките и средни предприятия. Държавите членки трябва да признаят потребностите на малките и средни предприятия, които са водещ фактор в нашата економика. Трябва да направим така, че да не могат големите играчи да забавят плащанията. Затова в моята държава, моята партия внесе проекто закон за определяне на максимален период за плащане и на европейско ниво трябва да го направим, за да не се позволява забавяне на плащането. Благодаря. Преминаваме към а, спонтанните изказвания. Има много записали се, не мога да дам думата на всички. А, ще започнем с а, господин Шадроевски за една минута. Благодаря. Ние всъщност обсъждаме изключително актуална тема, защото при плащанията наистина е пълна катастрофа, както правилно отбеляза комисията. Всъщност това е най-ефтиният начин да вземеш заем, като не си платиш. Но тези, които дават кредита и трябва да чакат, не успяват. Също но бих казал, че ние трябва да се поздравим, защото в началото на нашия мандат Говорихме за всички закъснели плащания, включително и по програми като Еразъм, Творческа Европа, Европа за гражданите. Сега поне можем да кажем, че Европейската комисия подобри своята ефективност, така че имаме по-голямо право да сочим останалите с пръст. Благодаря ви. Благодаря, господин Ховард. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и на комисията. Онези от нас, които са имали малките и средни предприятия, знаят, че не е липсата на печалба, която кара да фалират малките и средни предприятия. Причината е в забавянето на плащанията и липсата на ликвидността. Много се радвам, че този доклад предлага да се обвържат правилата за обществени поръчки с разпоредбите на директивата. И това е точно инициативата, от която имаме нужда. Публичният сектор трябва да бъде образец за подражание и да плаща своевременно. Положителна стъпка е да има изисквания за докладване за големите фирми. Европейската комисия трябва да започне мащабни консултации, за да се засили още повече директивата относно забавянето на плащанията. Благодаря, госпожа Киниси, за една минута. Благодаря, президенте. Благодаря. Директивата от 2011 година за забавянето на плащанията в бизнеса е особено вредна за сектора на малките и средните предприятия, особено в взаимоотношенията им с публичния сектор. В Италия, но не само там, основата на економиката са малките и средните предприятия те трябва да приемат, че получават парите си с закъснение, защото се страхуват от още по-лоши търговски условия. Това са нечестни условия от страна на сектора на производство. В земеделския сектор дребните производители а, са особено ощетени. Трябва да има съзнание за ефекта от забавянето на плащанията, особено от страна на публичните служби. Благодаря и последният оратор, господин Мариес. Благодаря, госпожо председател. Забавянето на плащанията Тоест, когато частните фирми не плащат своевременно, създава проблеми за самия частен сектор и това може да доведе до фалит на предприятията. Но историята се променя, когато става дума за публичния сектор, защото публичния сектор изисква данакоплаците да плащат. И когато данакоплаците не могат да си платят данъците или не могат да ги платят своевременно, поради липса на средства, нещо, което се случва в Гърция. Замразяват се техните активи, запорират се техните банкови сметки. И в момента Европейската комисия дължи много пари на публичния сектор и поради необходимостта от това да се осигури излишък в бюджета, това се прави редовно публичната администрация в Гърция трябва да плати своите дългове. Благодаря сега госпожа Бинковска. Благодаря ви. Благодаря за дебата. И благодаря най-вече, че вие включихте този въпрос и го поставихте на преднина. Мисля, че това със сигурност ще бъде положително. Искам да напомня, че всъщност по тази тема в Европейския съюз работим от 95-та година до сега. Все още предстои много работа, особено що се отнася до промяната на нагласите. Всеки бизнес и всяка обществена институция трябва да разбере, че тези норми са в техен интерес. Също бих искала да подчертая, че европейските институции, европейския бизнес, европейските обществени организации имат същите задължения по директивата – затова нека кажа, че Европейската комисия въведе нулева толерантност към закъснения на плащанията в европейските институции. Така че се надявам и в бъдеще резултатите да бъдат добри. Много ви благодаря не би трябвало да има никакви забави на плащанията. Благодаря ви. Комисарин. Благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата на госпожа Коми за две минути. Благодаря, госпожо комисар. Аз искам най-сърдечно да благодаря на всички колеги, участвали в разискването. То беше конструктивно, както за предприятията, така и за гражданите. Ще поставя на обсъждане а, два въпроса. От една страна трябва да знаем съдържанието на директивата и а, наличието на санкции при нарушение. А, но може да се стигне до това, че се плаща два пъти. А, плащат се задълженията и се плащат глобите. Председателят Таяни каза, че процента са задълженията на публичния сектор. Няма извинение за неплащането на дълга на публичния сектор в Италия. И не бива да има държави, които да следват същия пример. Благодаря на докладчицата. С това разискванията приключват. Утре ще гласуваме по този доклад. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладът на госпожа Капе за годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Тук поздравявам с добре дошъл председателят на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер. И сега давам думата на докладчицата госпожа Капа за 4 минути. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, комисар Катайнен, господин Хойер. Днес обсъждаме годишния доклад за финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Първо искам да благодаря на докладчите в Сянка и а, по становище от а, другите комисии. А, по този прагматичен начин успяхме да стигнем до едно съвхватно становище относно финансовите дейности. През периода 2017-2020 година се основава на стратегията Европа 2020 година за интелигентно, устойчиво а, развитие в областта на мобилността и транспорта, развитие на а, селските региони, околна среда и иновации. В този период се честваше 60 тият юбилей на Европейската инвестиционна банка. Поздравявам специално господин Хойер. Европейската инвестиционна банка е най-големият кредитор в Европейския съюз. За 60 години бяха дадени 1 милиард 1100 е, милиарда евро в най-различни сектори на економиката. Кредитите на ЕИБ са от най-високо качество. Тя има е, рейтинг от е, тройно А и необслужваните кредити са само 0,3%. Това е добра практика. Банката има солидно портфолио и а, много добри проекти. Това е в а, основата на работата на eBay. това е добра практика. Тя работи в 160 държави. 90% от кредитите бяха обаче за Европейския съюз. 86% бяха дадени на малки и средни предприятия за иновации. Повече от 110 милиарда евро отидоха в регионите и много малки и средни предприятия получиха по-лесно кредит по отношение на обществените поръчки. През 2017 година една трета от а, средствата а, бяха дадени в а, долари. А, това е по отношение на валутата. Ние бихме искали да емитирате повече а, евро а, и да намалите процента на статските долари. През 2017 година бяха дадени 13,9 милиарда. Е, и 7,9 милиарда за цифрови връзки. Освен това, много проекти, 6 милиарда бяха дадени за проекти в областта на иновациите в околната среда, сигурност и чистота на водата, въздуха. ЕИБ е най-големият емитент на зелени облигации. И за това банката играе специална роля в рамките на Парижското споразумение. Малки и средни предприятия получиха 29,9 милиарда. С 3 милиона заети лица. Малките и средните предприятия и новосъздадените предприятия са особено важни за економиката и за това ЕИБ работи специално с тях, за да имате по-добър достъп до кредит. Освен това, ЕИБ спомогна за преодоляването на недостига от финансиране – и в рамките на FC бяха мобилизирани над 73 милиарда евро допълнително и искам да благодаря а, за а, това, че а, а, ще има допълнителни средства. А, благодаря, госпожа Гардия Забал. Сега има думата за две минути госпожо председател, господин комисар, господин Хойер. Изказвам се от името на Комисията по бюджетите, за да подчертая основните моменти, свързани с доклада. И тъй като нямам време, ще се спра на най-важните теми, които са включени в този доклад. Първо, трябва да продължи да се засилва инвестиционния капацитет на банката, за да може да имаме достатъчно инвестиции за публични и за частния сектор и да се засили антицикличния характер на дейността на банката благодарение на инвестициите. Важно е инвестициите да бъдат качествени и устойчиви и трайни във времето. Важно е да се продължи засилването на подпомагането на малките и средни предприятия. Важно е те да имат информация за всичките програми и проекти на банката, за да могат МСП да участват по-добре. Това също въжи и в контекста на ЕФСИ за сътрудничеството с националните насърчителни банки и институции да може да се предоставя техническа помощ във връзка с конкретни проекти. И що се отнася до външните отношения, много е важно да има по-добра съгласуваност на дейността на насърчителните банки и Европейската инвестиционна банка, за да се отстрани дублирането. Също така важно е да се засили капацитет на банката да гарантира 25% от инвестициите да бъдат насочени за мерки и програми, свързани с изменението в климата. И тъй като тази година е последна на мандат на този парламент, искам да призова Европейската инвестиционна банка да продължи да засилва прозрачността и отговорността в своята дейност, да може тя да допринася за борбата срещу измамите. Президент. Благодаря. Сега удоволствие за мен дам думата на председателя Хойер. Уважаеми господа депутати, членове на Европейския парламент, първо искам да благодаря най-сърдечно на докладчицата госпожа Капа, както и на нейните колеги за отличния доклад. За мен е голямо удоволствие да съм тук. Този дебат е много важен за до развиването на добрите взаимоотношения между Европейския парламент и Европейската централна инвестиционна банка. В този доклад е, са споменати много важни неща. ЕИБ е катализатор на инвестиции, които подкрепят е, растежа и заетостта в и извън Европейския съюз. Както вие почетате в своя доклад, е, ЕИБ е, работи е, много добре за Европейския съюз. Караме парите да работят. Не толкова средствата на дънакоплаците, а средства на капиталовите пазари. Схемите за финансиране на ЕИБ са единствени по рода си. ЕИБ е собственост на държавите членки, но основата на средствата не идва от там. От 60 години насам държавите членки плащат само 14 милиарда евро а, в а, кеш, а, които а, плюс 3 милиарда представляват резервите на банките. А 1,1 трилиона а, са поступили и са инвестирани в економиката. Това е много важно и добро използване на възможностите. И следваме тази схема на работа ние работим както по устойчив, така и по иновативен начин. Ние издаваме зелени облигации, това е част от нашата отговорност към бъдещото развитие. И когато всички хвалим ООН е, за дефинирането на целите за устойчиво развитие, трябва да сме наясно, че средствата на дънакоплаците никога няма да стигнат, за да постигнем тези цели. Винаги трябва да ни кредитира частния сектор. Това прави Европейската инвестиционна банка. И преди 30 години ние първи разработихме зелените облигации. А, първото им пускане на пазара беше много успешно. Дами господа, инвестициите в Европейския съюз се възстановиха, но не бива да сме самодоволни. Все още не сме затворили пропаста в финансирането, инвестиции в инфраструктурата и в иновации, например. Това беше причината за създаването на фонда EFSI по инициатива на господин Юнкер. Успехът на EFSI е наш общ успех. До 2020 година ще има около 25 милиарда евро в този фонд. И 16 милиарда от бюджета на Европейския съюз бяха прехвърлени към гаранционни схеми. И въпреки, че бяхте въздържани като парламентаристи, тази мярка се оказа успешна. От е, декември 2016 е, година повече от 150 е, МСП са се възползвали от допълнителното финансиране. По този начин постигаме повече с ограничените ресурси, с което разполагаме а, и инструмента на ЕИБ се превърна в основна част от финансовия инструментариум. А, ние сме направили изводите си